Добро утро! Благодаря ви, че сте тук. Заемете местата си. Продължаваме заседанието на парламентарната комисия с гласуване. След това ще разговаряме с комисаря Ферейра. Първото гласуване днес е доклад освобождаване от отговор за връзка с изпълнението на бюджета за 2018 година. Докладчик по становище е госпожа Джусян Кутаяр. Тя ни представи досието през декември. Бяха внесени 42 изменения, и бяха договорени 10 компромиса. Иска ли докладчика да каже нещо преди да преминем към гласуването? Само искам да благодаря на колегите, внесли предложения за изменения. Опитахме се да включим максимален брой изменения в съответствие с най-важните политически приоритети и благодаря на всички за добрата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 Край на гласуването. Приема се с 31 гласа за, 4 против. Поздравявам докладчика за чудесната работа. Сега преминаваме към становището на Европейския парламент по решение на съвета относно механизъм за гражданска защита. Координаторите решиха да разработят становище под формата на писмо, съставено от председателя. Няма. Ще възражение по процедурата. Е, единствено гласуване. Кой е за? Нека да открием гласуването. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Много добре. Сега ще направим една пауза от няколко минути, тъй като очакваме комисаря. Искам да ви информирам, че размяната на мнение с комисаря ще протече последния начин. Ще дам думата на комисарите. Комисаря ще отговори индивидуално на всеки координатор. След това ще дам думата на членовете, които желаят да се изкажат. Ще съберем въпросите и коментарите и комесарят ще отговори а, на, въпро... на, об... на въпросите Амблок. Така, прекъсваме заседанието и ще продължим, когато дойде комисарят. До скоро! Je vous remercie de prendre place. Моля, заемете местата си. За нас е удоволствие да приветстваме с добре дошла Елиза Ферейра, член на комисията, отговарящ за регионалната политика. За първи път ви приветстваме с добре дошла в нашата комисия след избора ви гласувана в парламента на 27 ноември. Използвам тази възможност, за да ви поздравя официално. Пет години съвместна работа ни предстоят. Предизвикателствата пред нас са многобройни, сериозни. Предстои при, приключване на многодишната финансова рамка сериозно досие. Това също така предстои и приемане на регламента за общо приложимите разпоредби, ФЕДЕР и други. Следователно работата, която ни предстои, е сериозна и тя е необходима, защото е, от нея ще зависи бъдещото програмиране. Преди малко проведахме заседание на координаторите и до, решихме до 20 февруари решихме да замразим политическите трилози, тъй като настояваме съвета да приеме доклад, който да е на висотата на предизвикателствата и не жертва кохезионната политика. Очакваме съвета да определи своята позиция по различните разпоредби, които договаряме и които не са част от преговарящата котия по силата на прерогативите, определени от договорите съвместното взимане на решения. Европейският парламент е твърдо решен прерогативите му като съзаконодател да бъдат уважавани и зачитани. И с това изразявам съвместна позиция на надявам се на целия Европейски парламент, ние настояваме, всъщност това е и това са и насоките, които бяха прияти от председателския съвет. Ето защо, госпожо комисар, ние единодушно ви молим да започне работа по разпоредбите за Федер и Фегар, и, което е преходен регламент. Европейският парламент е твърдо решен в преговорите да държи на бюджетните въпроси. Многократно сме казали, че сме готови да подготвим най-добрия регламент в хода на преговорите. Ако обаче бъде пожертван бюджета за сближаването, всъщност ще бъде пожертван на цялата политика за сближаване и затова нашата комисия твърдо решена да защитава прерогативите, които влизат в ресора. И бюджетът, представен от финландското председателство, за нас не е приемлив – ние го казахме и го повтаряме. И ние имаме надежда за във връзка с хрватското председателство, аз се надявам, че, че ще има раздвижване. Освен това, подготвяйки следния, следващия етап на политиката на сближаване, нашата комисия е водеща за разглеждане на механизма за справедлив преход. Сумата е 100 милиарда и тя ще помогне на регионите да преминат към ограничаване на емисиите и да се съкратят с 50% парниковите газове от 2030 година. Разбирате, госпожо комисар, че размяната на мнения, която предстои да проведем с вас, се очаква с голямо нетърпение от нашите членове. Въпросите за бъдещето на е, социалното сближаване и регламента е, за справедлив преход са многобройни. Ние, ако нямате нищо против, е, ще следваме обичайната процедура. Ще дам думата първо на комисарите ще държам думата на координаторите и на вас да им отговорите и след това ще дам думата на членовете на комисията. Веднага давам думата на Андрей Новаков, освен ако не искате да кажете няколко встъпителни думи. В противен случай веднага Започвам дебата и давам думата на НП. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, помня по време на изслушването ви като кандидат комисар, аз казах, че регионалната политика и регионалното развитие ще ще имат нужда от силен комисар, който да отстоява. Не си давах сметка, че този момент ще дойде толкова скоро. Тогава аз мислих, че е напълно възможно до хърватското председателство или най-късно до началото на германското председателство ще постигнем споразумение по МФР, регламента за общо приложимите разпоредби и другите досиета. За съжаление, новата година настъпи с разочарование. Не мога да говоря от името на цялата комисия, но мога да кажа, че сред колегите има чувство, общо чувство на разочарование. Нито, но то не се дължи нито на парламента, нито на Европейската комисия, а, всичко идва от съвета, всички ние тук сме избрани и сме в избирателните си региони почти всяка седмица. Разговаряме с а, своите съседи, с своите избиратели и хората не разбират защо толкова закъснява програмния период, защо не приемаме най-важния регламент, не разбират защо Съвета няма мандат, защо няма позиция, но имат преговор на котия, в която непрекъснато нещо се слага и нещо се извади. Не се сърдя на хората, че са недоволни, но ние сме в решаващ момент. Имаме нужда от план Б. Какъв е вашия план Б? каква е вероятността за продължаване на текущия програмен период с една година и в рамките на тази година да се приемат регламентите свързани с МФР? Независимо от това какво е решението, трябва да сме смели и да го обясним много добре. Защото аз съм убеден, че евроскептицизма ще се засили. И ще се каже, Европейския съюз пак не може да вземе решение. Има много други, има достатъчно кризи, за да си създаваме една допълнителна. Благодаря, госпожо комисар. Dear President and uh, uh, Novakov uh, and old colleagues, господин председател, господин Новаков и на останалите колеги. Честита нова година! Благодаря ви за поканата. Много, за мен е много важно да поддържам постоянен контакт с членовете на парламента и да ви е, и да се вслушвам в думите ви. По вашия въпрос, господин Новако, всички ние споделяме тази, това притеснение за времето и за процедурите за следващия програмен период. Току-що разбрах от председателя на парламентарната комисия, че парламентът е приел тази позиция. Сега аз трябва да разбера тази позиция и да видя по какъв начин да неутрализираме максимално последиците за следващия програмен период и да не допуснем нези, които получава средства от бенефиционната, от кохезионната политика, да пострадат с служителите, с генералната дирекция, с вас ще обсъдим въпросите, така че да допуснем минимум щети. Ние ще работим незабавно с, службите, с всички вас, които работят по тези въпроси. И ще видим как да сведем до минимум последиците за предприятията, за МСП, за общините. Надявам се, че сте наясно с това, че ние имаме желание да ускорим нещата, но по адекватен, а не по какъв да е начин. И сега са законодателите са тези, които следва да организират следващите стъпки. Ситуацията е такава каквато е. Аз не мога да правя коментари за друга информация. Благодаря ви, че споделихте тази информация и ще се опитаме да намерим най-добрия начин е, за осигуряване на преход, без да застрашаваме е, целта на работата ни. Благодаря. Думата има колегата Констанса Кре от името на социалистите. Благодаря, госпожо комисар. Желая ви всичко най-добро. Желая ви и ам, безпрепятствен старт сега в началото на 2020 година. Господин Новаков е, описа нещата много добре. Аз съм на същото мнение. Мога ясно да заявя, че и миналия път е, отговарях за регламент 2013-2014 работих по преработката и съм наясно с хода на преговорите. Тогава преговорите не бяха толкова лесни, но беше възможно да бъдат подложени на преговори неща, които в момента са извадени от котията за преговорите. Нито едно председателство не иска да засяга тези теми. От септември до средата на декември имаше е, време за преговарянето на кохезионната политика за 50%. Това няма как да функционира. Няма как да се работи по този начин, защото ще стигнем до една МФР, която ще бъде приемлива от части. Комисията има предложение за създаване на фонд за справедлив преход, което е един вариант, но е важно да има преходен период за кохезионната политика за периода след 2021-2022. Комисията съвместно с Комисията по земеделие е работила по този въпрос, за да се ам, осигури финансирането за фермерите за периода след 2021 година. Трябва да извършим подготвителни работи, свързани с кохезионната политика. Ако а, до 15 декември бъдат приключени всички преговори, не значи, че от 1 януари 2021 ще можем да започнем с изпълнението на кохезионната политика. Ние знаем, че в момента има забавяне от година и половина-две при изплащането на а, субсидиите, въпреки че а, е, всичките подвителни работи бяха свършени на време трябва да е, се предвиди преходен период, за да може да се премине към изпълнението на новите правила за изплащането на средствата. Не можем да изгубим година или две за финансирането на ам, така наречената екологосъобразна, екологосъобразна споразумение. Трябва да можем да продължим по този начин, ако не приключим на време с преговорите по МФР и кохезионната политика и не постигнем съгласие по общия регламент. И за комисията, и за парламента, и за регионите ще възникнат проблеми. Имам един допълнителен въпрос, свързан с този фонд за справедлив преходен период, ще трябва много скоро да започнем с преговорите, защото правомощията не са в ръцете само на Европейския парламент. Когато стане дума за различни региони, въгледобивни или други, които, в които се добиват енергоисточници и има а, все още функционираща тежка индустрия, какъв какво подпомагане ще се предвиди за предприятията? Какво смятате вие? Може би трябва правото на субсидии да бъде а, променено. И при, по, при кохезионната политика също беше споменато това златно правило да се предвидят средства за инвестиции от кохезионната политика или от а, в бъдеще от а, Ähm, wie sehen Sie da die Verhandlungsmöglichkeiten? Wie positioniert sich äh, da die Kommission dazu? Или да се привие по-късно от Зеления пакт. Какво смята комисията по този въпрос? Благодаря, госпожо Крел. Сега думата има комисарят. Благодаря. Ще се върна на отговора, който дадах на господин Новаков. Разбира се, всички ние – Искаме да окажем натиск върху съвета, за да се постигне споразумение по МФР. Ние настояваме за него, борихме се за него, но разбирам позицията на парламента. Всички ние трябва да видим по, по какъв начин по какъв начин можем да развием елементите, по които работим, разпоредбите. Напълно е възможно стратегията да е добра и да се окаже, че се приеме окончателно споразумение. Надявахме се, че това ще се случи. За сега не се случва, но напълно е възможно внезапно нещата да се ускорят и в. Е, е, и при тези обстоятелства не би трябвало да сме без необходимите регламенти готови за изпълнение, без да сме помогнали на държавите членки да се организират. Това не означава, че аз съм против преход. Ние трябва да работим по него. Не смятам, че това е подходяща рамка. Трябва да обсъдим детайлите по организацията и са нужни технически заседания. Но е изключително важно регламентите, по които постигнахме напредък преди коледа, да не се блокират. Споменахте някои други елементи, споменахте допълнителни средства – в регламента е записано за механизма, за фонда за справедлив преход, че комисията ще се бори за допълнителни средства при добавяне на нови проблеми. И този фонд, възоснова на предложението на комисията, ще бъде допълнен с 7,5, което е повече от а, от сумата приета през 2018 година. Така че има допълнителни средства, ще видим какво конкретно означава това, но принципът е на лице. Споменахте и други аспекти. Един от тях са правилата за държавна помощ в рамките на механизма за справедлив преход. Включихме възможността за подпомагане на някои промишлени предприятия да осъществят преход, дори ако става дума за големи предприятия, не само малки и средни предприятия. Разбира се, трябва да се помогне за економическата диверсификация. Но дори на големите фирми трябва, може да се помага в този преход, който представлява промяна. И трябва да видим как да се помогне, така че да има по-широко поле за маневриране в държавната помощ. По отношение на държавната помощ, рамката в която функционираме е, е ограничена от регионалната или кохезионната политика. И аз мисля, че ние би трябвало да избегнем проблема, че не би трябвало да използваме механизма за справедлив преход, за да започнем да обсъждаме правилата за държавна помощ. Ние разговаряме с Маргрете Вештагер, за да видим по какъв начин могат да се нагласят елементите но не може, но не искаме малки страни, които не могат да си го позволят да функционират големи фирми и да не се стигне до дисбаланс в най-бедните региони и страни. Има известна възможност за разглеждане на някои от най-строгите правила – но по-широкото отваряне е, ще дойде след внимателни разговори с участието на комисаря е, Вестагер, за да сме сигурни, че като решим един проблем, няма да създадем друг. Е, По златното правило, аз мисля, че ще трябва да изчакаме до преразглеждането през февруари. В миналото вече сме обсъждали този аспект и аз смятам, че Европа трябва да се замисли, тъй като ние настояваме за активно за предоставяне на средства и на участие на фондовете в справедливия преход и в някои страни може да има трудности с националното участие в тази сериозна промяна, която представлява за зеления пакт. Имам предвид ограничения, идващи от пакта за стабилност и растеж. Това е друг проблем, който трябва да се обсъжда на ниво комисия с парламента и съвета но и с участието на колегата Пауло Джентилони, за да решим, за да изберем елементите на златното правило във връзка с стратегическите инвестиции. Така че да, има въпроси, които заслужават обсъждане. Престои много работа за да няма дисбаланс. Благодаря. Merci beaucoup pour le groupe Renew. Благодаря за групата Обнови Европа, господин Мишо. Благодаря, господин председател. Здравейте, е, госпожо комисар. Всички си спомнят е, това, което се случи на вашето изслушване и всички си спомнят вашия силен ангажимент за работа в посока на предоставяне на отговори на всички въпроси, които възникват, е, на всички ангажименти на Европа, без значение откъде идват е, проблемите и въпросите, без значение от кого, за да се а, е, интегрира тази политика на Европа и да се осигури един справедлив преход. И така, това, което виждаме, наистина и вие, и ние, посланията, кое, които отправят гласоподавателите, са действително повече Европа, но Европа в услуга на гражданите и териториите. И така ние получихме това послание, разбираме го, но трябва да действаме на, висотата на този ангажимент, за да може да се превърне в цялост Европа и на континента, и на отдалечените региони продължаваме да използваме твърди горива, макар да се е, съществуват много варианти и слънчева, и вятърна енергия. Е, трябва е, действително да се предприеме необходимото. Ние трябва да реагираме. Очаква се нашата реакция и трябва да успеем. За да успеем, трябва да действаме бързо, не само с добри намерения, а с реални действия и сега в момента имаме възможност да направим необходимото и знаем, че държавите членки сами ще определят кои са регионите допустими за този механизъм, но трябва комисията вече да привлича вниманието към а, островните региони, също крайно отдалечените региони, за да може да се преодолее всичко това като проблематика и да имаме предвид и предизвикателствата по отношение на околната среда. Благодаря. Благодаря, Стефан. Госпожо комисар, благодаря господин Стефан Бижу Прав сте наистина. Аз поех ангажимента тук. А, ангажирах се а, наистина с обещанието си към един преход, който ще подпомогне всички, който ще има а, економически, социално въздействие. Това са много сериозни, много тежки проблеми за някои от регионите. Именно това се опитахме да направим в предложението. На първо място добавяйки именно тези средства над първоначалния бюджет за Кохизионния фонд и за селското стопанство. След това сме отворили една възможност, отвор, така че всички да могат да използват средствата, но оставяйки все пак в тази сума, в едно съотношение което има голямо въздействие както по отношение на социално-економическите проблеми, заетост в всички сектори, които са замърсяващи сектори, твърдите горива и така нататък. И в същото време имаме показател, който е споделен с на емисиите. И така, в този контекст можем да видим добавената стойност на сектора, бил той и замърсяващ сектор. По този начин може да се използва а, като преход, като един преходен момент а, този механизъм и да се отчете действително относителния напредък на държавата. Имаме и а, споразумението от Берлин и в крайна сметка всяка държава може да прецени как да действа, как да разпредели а, тези варианти, да подбере въпросните региони в а, тясно сътрудничество и диалог с комисията, но трябва да се изработи план. План, който е в съответствие с националните планове за преход в екологично отношение. И освен това имаме различни ограничения. Корни граници за използването на нови средства. Новите средства следва да се добавят и към националните средства в регионалния фонд, социалния фонд, защото все пак тук не става въпрос за изолиран проблем на национално равнище. Това е общ проблем. И аз считам, че това, което се представи, действително обхваща притесненията, притесненията, за които споделихме, притесненията, които очертахме като основни линии на това, което следва да се извърши. Естествено, в това, което предлагаме, има известни граници и ограничения. Дори най- бедните държави няма как да използват половината средства по фонда. Има някакви ограничения, някакви насоки, трябва да се съчетая съчетае е, и с националните средства, имаме и 20% за регионите, защото тези региони с проблемите са много важни, но има и други проблеми, които продължават да съществуват, така че това равновесие, това съчетание, което предлагаме, не е лесно за постигане, но целта е действително да действаме бързо, за да намерим решение за тази процедура, нещо, което е свързано с нещо, което обсъждахме и преди. Много е важно да има окончателно решение. Разбирам естествено решенията на парламента, но това не означава, че с прехода винаги има неоптимални варианти и трябва да се оказва някакъв натиск и едва ли не всичко може да остане в този режим на не много а, активни преговори. Много елементи има, както да речем фонда за прехода, а, пряко свързани с обичайното функциониране на нещата, с обичайните процедури, така че това се чака с голямо нетърпение от регионите, които много зависят от прехода и които имат проблеми, налагащи работата да започне веднага. Наистина трябва да използваме всички усилия да постигнем това равновесие. Оказва се наистина доста трудно. Да речем един регион, който няма много альтернативи, в много бедна държава и да се опитаме да намерим нови новите предизвикателства, новите подходи и към, към напредъка, така че да се отрази всичко това положително за етостта и економически растеж. И благодаря още веднъж. Естествено ще продължим съвместната си работа. Благодаря за зелените колегата Ида Шиклерс. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо председател госпожо комисар, че сте сред нас. Няколко въпроса към представеното мината седмица в Страсбург. На първо място като въпрос и съм сигурен, че говоря от името на всички тук и от регионите. е наистина много разумно да се умножи финансирането, да се заинтригуват частните инвеститори в тези региони. Но все пак, при положение, че имаме 7,5 милиона, това е доста слабо. Не е много силен гръбнака на тази идея, така да го наречем. Виждате ли някакви варианти за допълнително финансиране, собствено финансиране на този фонд за справедлив преход? Има ли някакви възможности да се увеличи финансирането през МВФ или през а, собствени ресурси на Европейския съюз? Другият ми въпрос е за съфинансирането от структурните фондове. Голям е този проблем за мен. Виждам идеите, които вие предлагате. Теоретично те са приемливи, но това е нещо, което по принцип не искаме да се допуска, да се вземат средства от един регион, за да се добави за друг. Не можем да казваме, този регион е по-важен от другия. Всички имат необходимо от структурни фондове. Ето защо бих искал да узная какво точно считате, че ще е подходящо да се направи, за да сме сигурни, че се използват единствено и само структурните фондове, които така или иначе биха били в тези региони, а не да се получава това изместване само и само, за да има повече средства за фонда за пасправлив преход. Или евентуално, ако няма това преместване на средства, ще може да се допълни фонда с допълнителни средства. Също така искам да попитам а, ключа за разпределение. Как така стигате до тези средства? 900 милиона за Германия, а, 250 за Полша. Просто ми липсва теорията и контекста на това. Ако може да дадете малко повече контекст, как точно стигате до тези а, цифри, ще бъде от полза. Следващия ми проблем – Констанца повдигна въпроса с държавната помощ. Тук вървим наистина по много тънък лед. Това, което не искаме да се получава и мисля, че никой не може да обясни на гласоподавателите си, е предприятия, които в продължение на години, десетилетия разрушават околната среда, сега се получава така, че ние трябва да плащаме с парите на данакоплаците, за да преодолеем проблемите, които са причинени от тези предприятия. Как така на тези предприятия точно трябва да им се дават допълнителни средства, за да продължат да рушат околната среда? Наистина всички се затрудняваме да обясним на хората точно защо трябва да се действа по този начин. Но както казах, това е наистина ходене по тънко въже, защото а, няма как директно да вървим към а, загуба на работни места. Да, продължаваме малко по-нататък, за да не се загуби, е, за да няма голяма загуба на работни места, но все пак как продължаваме, е, за да е, преодолеем всички тези вредни практики, в, при предприятията. Средствата, които евентуално могат да се насочат посредством държавна помощ към тези предприятия, да отидат към работниците, а не за предприятията. И последният ми въпрос е свързан с взаимовързаността, предварителните условия, защото наистина има много добри социални мерки, и изключването на финансирането на твърдите горива е разумно, но това, което ми липсва е взаимната обвързаност с предварителните условия, защото а, бих попитал как ще контролира комисията регионите действително да могат да изпълнят плановете, които предлагат а, за преход. А, ако, например, един регион а, каже, искам средства от а, фонда за справедлив преход, но всъщност няма намерение да прекрати използването на твърди горива, а, дали ще можете да обвържете с такова условие финансирането, да има от региона ясна дата, в която вече няма да се ползват твърди горива. Благодаря, Неж, за този а, тези въпроси, които бяха съвсем ясни. Сега с радост чакаме вашият отговор, госпожо комисар. Благодаря, господин Никлас Нинаш, за всички тези въпроси, които зададохте. Първият ви въпрос беше за финансирането. Вие казахте 7,5 милиона не е достатъчно финансиране Ами всички тези дискусии, днесната, днешната дискусия започна а, с а, именно този въпрос, необходимостта от а, сериозни средства, които обаче ги няма. А, държавите трябва да подкрепят тази идея повече от всякога, не само защото има натиск от сили извън Европа и този натиск има асиметричен а, ефект и въздъл... взаим... въздействие върху различните региони на Европа и ние трябва да ги подкрепим, за да могат те да реагират и да се справят. Но също така има и много сериозно предизвикателство, което не можем да заобиколим. Трябва да се изправим пред него, но е скъпо. Зеленият курс е скъп. Парламентът предложи 4,8 през 2018. Ние преценихме, че са нужни повече средства, за а, включихме 7,5 допълнително свежи средства. Да, наистина, ако има възможност да се получат повече средства, това е чудесно. Има потенциал, особено ако искаме да се справим с различните обстоятелства в различните региони. Трябва да мислим за свежи средства, но също така трябва да сме наясно, че измеренията на този зелен курс не могат да бъдат постигнати единствено и само с свежи средства и само с тези средства. Това е част от един голям пакет, който ние трябва да изградим в Европа и трябва да включим в този дневен ред и частни средства. Има много ликвидност на пазара. Тази ликвидност търси възможности за инвестиции и от нас зависи да отворим възможностите, да ги представим към пазара и да обясним кое може да се извърши по един печеливш начин. Да се отрази добре на заетостта и на МСП и на економическата дейност. И ми се струва, че това е добър вариант, когато, особено когато има добри нива на инвестиции и те фактически дават ход на всичките други елементи, които познавате и които бяха предложени. Също Имаме и финансирането, предложено от Европейската инвестиционна банка, така че можем да говорим за 7,5, можем да говорим и 100 милиарда. 7,5 са свежите средства, които са насочени към регионите, за да се обхване регионалното инвестиране, социалното въздействие – економическото въздействие на тези региони. Много регионален подход. Всичко останало ще попадне в всички други обичайни пера. Имаме номер едно и после имаме след това две и три инвестициите и механизма. Пакетът е доста приемлив. Съфинансирането, това е регионален проблем, един от най-сериозните регионални проблеми към момента. Нашата идея беше държавите вече да разпознаят и измерението на този проблем. Не може да се случва така, че една държава, която има много голям проблем в един регион, не му обръща внимание и не се включва в решаването му. Трябва да има регионална политика, за да се разреши този проблем. Има голяма, голямо поле за действие, защото едно евро от механизма може да се съчетае с минимум 1,5 е, евро, но може да се е, също така съфинансира с 3. Ето защо цялостния обем е доста различен. Затова говорим за между 30 и 50 милиона. Спорно е, но причината, поради която включихме ограничение на използване на националните средства е тези 20% е точно за да отговоря на вашия въпрос. Не трябва да се пренасочваме от другите регионални проблеми. Не трябва всички средства да са за разрешаване на този проблем. И след това имаме много важни подробности. Подробности, но важни. Идеята на тези средства е не да се компенсират предприятията за а, отговорността за техните дейности, ни най-малко. Идеята тук е с този механизъм за справедлив преход да се подпомогнат предприятията, които трябва да се преобразуват, трябва да направят а, преход към нова технология. А, когато, да речем, имат а, някакъв ефективен проект, кой, от който ще а, има доходи. А, доходи, преход, който ще бъде успешен и може да бъде подкрепен не говорим и не е предвидено законодателството, както добре знаете, за това да се а, покриват разходите от типа замърсителят плаща, да покриваме средства за закриване на мини, например, и да речем да се заплаща на работниците нещо, което е все пак отговорност на предприятието. Чета се, че трябва да има достатъчно средства. И някои от тези предприятия говорят, е, работят с от 20 години и повече и те следва да отговорят на е, условията, вписани в законодателството и да почистят след себе си. Тук говорим, да речем, за предприятия, които използват някаква стара технология и идеята тук е да се подкрепят в прехода към новата технология. След това вие споменахте някои елементи, свързани с предварителната условност и реалното въздействие на този преход. Взаимовързаността е свързана с необходимостта да има достатъчно прецизни планове за всеки един от тези региони. И именно такива планове ние настояваме да разработят регионите. Тези планове са много сложни, много подробни. Трябва да се разгледат всички капацитети, които съществуват на регионално, национално равнище, за да се организира един план за преход. И да речем, в един момент ние малко или много сме решили проблема с финансирането на прехода, но този преход е от сега и тук към някакво ново място. И това е също така част от националните планове за енергетика и националните планове трябва да включат тези регионални планове, те трябва да са по-подробни и този и на ниво над 3 и всичко това е, трябва да е в съответствие с е, държавата членка. Вие попитахте, и аз трябваше да го е, спомена и по-рано, но пропуснах. Вие е, попитахте как се разпределя в държавите членки. Започнахме с е, ниво над 3 региони, които имат емисии по-високи от средната стойност за Европейския съюз. След това за всеки регион изчислихме емисиите от промишлеността в сравнение с основата за съответната промишленост. Изчислихме това и съчетахме с, с нивата на производство на различните материали и това ни даде едни економически изходни точки за проблемите и възможност да преценим кои са регионите с проблеми. И също така включихме в изчисленията и заетостта заетост в региони с високо използване на въглеродно е, интензивни промишлености, там където се използват лигнитни въглища, значи заетост и економически показатели. И така комбинирахме една формула. И за всяка държава членка уточнихме какво, кое какво означава. След това очертахме граници, тъй като филтрирахме всичко това през съответната съотносима а, економическа развитост на държавата, защото наистина няма как да се насочим към държави, които са като цяло успешни и така използвахме формулата от Берлин и уст въведохме ограничение с това колко всяка държава членка може да използва от а, средствата. И така стигнахме и до, да речем, а, ограничението за Польша. Това е комбинацията, но формулата е в регламента, така че можете да схванете точно как работи. Няма тайни в това, което сме постигнали. Благодаря. Благодаря много. Сега давам думата на Франческа Нато. Благодаря, ще говоря на италиански. Благодаря, господин председател, благодаря, госпожо комисар, за присъствието тук и за много изчерпателните и прецизни отговори, които дадахте до тук на моите колеги. Трябва да кажа, че отговорите, които дадохте, вече прецизираха много от въпросите, по които аз лично имах неясноти. Ще добавя само няколко елемента. Споделям становището, че е нужно да се ускори работата по регламентите за структурните фандове, за общите правила, за общо приложимите разпоредби, но и за фонда за справедлив преход. И аз мятам, че е уместно в да се направи така, че забавянето и закъснението да не се проточва тъй като липсата на съгласие в Европейския съюз по толкова важни въпроси ще бъде изключително лош сигнал за нашите граждани и ще отиде на хаос цялата работа, която вършим за социалното сближаване. Е, ето защо е необходимо да се да започне да се реализира, да се напълни с, с съдържание политиката за сближаване. Говори се за средства, за фондове. Трудно ще бъде да се постигнат предимствата на тази политика за някои региони. И затова аз ви приканвам да се ускори работата за да се ускори работата и да се отчетат мненията на всички групи в парламента и всички комисии. Това е в, като жест на уважение към представителността. Освен това, трябва да се отчетат и изискванията на всички държави членки. Вие казахте, особено нези, които проявяват интерес към полит... които имат най-силен интерес към кохезионната политика, нези, които изостават най-много от останалите. Аз смятам, че е необходимо да се премине към реформа на държавната помощ и то в посока тази политика да стане малко по-гъвкава и а, това да бъде в а, рамките на това, което предполага социалното сближаване. И така, повече гъвкавост, повече отвореност. Тази помощ няма да подпомага големите предприятия в вече е, развити региони, а по-скоро да се подпомогне на по-далечените и по-необлагодетелствени региони и по същия критерий аз искам да ви призова, както беше казано до сега, трябва да се работи по модернизация на пакта за стабилност и растеж, за да се отчетат стратегическите инфраструктурни е, инвестиции. Те имат е, много голямо значение и страните с по-ограничен фискален капацитет е, да могат да финансират проектите по механизма е, за справедлив преход. И накрая имам един е, въпрос е, за фонда за справедлив преход. Това приложение трябва да бъде максимално широко, за да не стане така, че тези фандове, в тези фондове кои да не бъдат насочени към страни, които са а, които имат добро економическо здраве. Унези, които изостават, може би става дума за региони, в които дейностите, основани на петрол или въглеща, може да не са най-важните дейности, но са региони, в които е необходимо се премине към реформа на транспортната система, защото знаем, че система на транспорт, основана на автомобилния транспорт е замърсяваща и регионите, които искат да модернизират тази седмица, като стимулират железопътния транспорт, заслужават да бъдат подпомогнати. Също така дейности по реформа на региони, в които има стоманодобивни предприятия, които са замърсяващи. Също така оборудване, предприятия, които имат инсталирани, на които трябва да се инсталират филтри, може би те също трябва да се финансират с новите инструменти. Всичко това ще даде ще доведе до намаляване на емисиите на парникови газа. Благодаря ви. Очаквам вашия отговор. Благодаря, уважаема колега, госпожо комисар. Благодаря. Благодаря на Франческа Донато. Отбелязах си това, което казахте. Аз ам, вече споменах нещо по този въпрос и аз смятам, че регламента трябва да бъде окончателно изготвен, което е факт. А, така да а, се изготви и МФР. Винаги ще може да се постигне нещо по-добро. Винаги а, ще е необходимо да се упражнява натиск, така че нещата да се придвижат напред, за да може да се приключи. Така че на едно мнение съм с вас по този въпрос. След това направихте някои коментари за това как може да се разреши проблема. Не трябва по-слабите държави да бъдат държани на страна и да не могат да наваксат. И не трябва да им липсва капацитет за освояване на собствените фондове и да се вземе предвид и националното финансиране. Тази част също е предвидена в кохезионната политика. В кохезионната политика има различни нива на ам, финансиране, защото потребностите са различни и на държавите членки, и на регионите. Трябва да сме много внимателни по този въпрос. След това споменахте и нещо друго. Нещо, което е много важно и е свързано с използването и прилагането на цялата кохезионна политика. Искам да кажа нещо много важно. Ще го подчертая още веднъж. Старата политика е кохезионната политика и след това едва не се говори и за новите политики. Не трябва да се прави разграничаване по този начин. Това, което е в рамките на кохезионната политика, са инструментите. И ние сме очертали тази кохезионна политика възоснова на а, тях. Когато организираме транспортна система, например, ние създаваме съгласно изискванията, свързани с околната среда. Не можем да правим нещо възоснова на стари технологии с а, големи емисии и негативно въздействие. Това, което трябва да направим е да екологизираме регионалната политика, хохезионната политика и по това сме работили. Когато се извършват инвестиции от наша страна, ние гледам напред, а не назад съобразяваме се с новите технологии, които са в съответствие с новите екологични правила. След това споменахте и транспортните системи, отделните промишлени сектори. Този преходен механизъм е нещо в допълнение към всичко останало, така че да се подпомогнат някои региони, за които се смята, че ще бъдат силно засегнати от този преход. Когато проблемите са големи, ние разполагаме с това допълнително средство, за да окажем подкрепа. Относно ам, пестенето на енергия, тук говорим за изолиране на сградите, за други инструменти. В рамките на преходния механизъм комисията посочи, че могат да бъдат извършвани различни инвестиции. Зеления пакт е един вид революция. Нищо няма да е такова, каквото е било преди. Всички промишлени сектори трябва да извършват инвестиции да променят начина по който функционират. Това е бъдещето. И не можем да разчитаме само обаче на механизма за справедлив преход или на европейския бюджет. Цялата система трябва да може да даде адекватна реакция на всичко, което се случва. Трябва да се отворим и към други измерения цялостният бюджет на Европейския съюз трябва да предвиди тази цел, а не да се вмеси само в тези, цяло, в тези 7,5 милиарда. С тези средства не можем да разрешим всички проблеми, можем само да ам, окажем подкрепа в една или друга област, проблеми от социално-економически характер. Merci beaucoup pour le groupe ECR. Рафаел Фито. Рафаел Фито има думата сега. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на комисаря. Имах удоволствието да присъствам на нейното изслушване и тогава аз изразих високата си оценка за компетентността и и за визията по въпросите, по които работим. Длъжен съм обаче да изразя няколко съображения. Всичко, което беше казано за зеления курс, за Зеления пакт е не може, не подлежи на спор. Само, че нези, които гласуват против пакта, гласуват не защото са против идеята, а защото виждат, че в хода на дискусиите не, не се не проличава яснота по гаранциите. Това, което искам да кажа, не е критично или полемитично. Бих искал да се в съвета и в парламента да има ясна енергия и сила за поддържане на политиките. Аз бих искал да се оценят риски, рисковете. Първо, фонда за справедлив преход. Няма да повтарям казаното от колегите. Критериите, които вие споменахте, са много спорни. Ако една страна като Италия получи 368 милиона, има различни централи на въглища и най-голямото, едно от най-големите стоманодобивни предприятия в Европа, което е в криза, ще стигнат и второ съображение. И избори, решенията, които трябва да бъдат взети. Когато говорим за политиката на сближаване, вие споменахте необходимостта да се обърне внимание на националното финансиране, националното съфинансиране. Тоест, планът ще използва не само европейски фондове и това е справедливо, но когато се говори за пакта за стабилност, аз смятам, че трябва да се помислят нещата. За какво се притеснявам? Говори се за справедлив преход, след това се говори а, за зелен пакт и след това за пакта за стабилност. И аз се притеснявам, че сметката от цялата тази политика ще се плати от политиката за сближаване. Последното предложение, което беше направено е в тази посока. Ние знаем, че политиката за сближаване е най-трудно защитимата част нямаме много голяма яснота по фондовете, по големите програми, за които говорим и затова има притеснение е, че сметката ще бъде представена на политиката за сближаване. Казвам го, защото закъснението на новата, на новата рамка, новия програмен период поражда сериозни притеснения. и, и има притеснение, че се върви бавно, постепенно по всички въпроси, които обсъждаме и времето за отлагане на новото и момента за започване на преговорите за новата рамка ще доведе до това, че ще пострада политиката за сближаване. в новия, колкото повече са фондовете, които се искат за новият зелен курс, толкова повече страховете, че средствата няма да са достатъчни. За сега няма нищо конкретно. Има предложения. Един милиард, милиард, но нямаме сигурност за това откъде ще дойдат тези средства няма яснота по рамката и на мен не ми се иска политиката за сближаване да плати една твърде висока цена. Ето защо според мен е много важно, много ясно да се формулират позициите по някои фундаментални въпроси и да не се допусне да не, да не се окаже така, че да, политиката за сближаване да не пострада, да, да не се, да няма общо намаляване на политиката на сближаване и да има и тази политика да бъде обвързана с определени условия и ще при, приключа с това, че бих подкрепил всяко, всяка ваша мярка, насочена към защита на социалната, на политиката на сближаване. Благодаря ви. Много безпокойства изразихте. Защо подкрепям аз Зеления пакт? Ами защото смятам, че нямаме альтернатива. Трябва да направим нещо. Всички сме наясно с външното измерение, с което трябва да се справим. И да действаме внимателно. Ето защо казвам, че съм за но искам в нашата работната програма да бъде предвидено всичко, така че да се стигне до положително развитие. Да не се получи ефекта на бумеранга и всичко да се върне към нас и да ни е, засегне. Говоря тук за глобалното е, затопляне, за измененията в климата. Присъствието ни в областта на търговията в световно ниво е внушително. И всичко трябва да бъде много добре доискусорено, да използваме нашите, нашия дипломатически капацитет. Не трябва да си затварям очите пред факта, че планетата се разпада всеки ден. Това е неизбежно. Трябва да поемем своята отговорност, защото светът е отправил поглед към нас. Вие казахте, че ем, нещо друго свързано с, с фонда за справедливия преход. Вие казахте, че, че някакси нещата се раздалечават. Нека да кажа, че механизма за справедливия преход е внедрен в МФР. Тоест, трябва да е в МФР. Другият елемент е, че той е внедрен в законодателството за регионалните фондове. Така че тук говорим за раз, възможност да се разрешат специфични проблеми в специфични региони посредством този механизъм и за да и трябва да, за да може той да действа както трябва, трябва да внедрем в МФР и така финансовата рамка да има завършен характер. Ние сме политици и трябва да полагаме усилия така че да ограничим дискусиите по бюджета, да не стигаме до предела. Говорим за 1% от общото богатство. Но можем ли с тази ставка да говорим за общ бюджет за 1% от нашето богатство? Няма да намерите друг такъв. Ам регион или район с а, толкова много държави. Погледете федералния бюджет на а, САЩ. Може, може ли САЩ да живеят без федерален бюджет? Германия да а, се справи без федерален бюджет или пък Швейцария? Знаете, че финансите внасят стабилност в, по време на кризи ние раздухваме ем, нещата, а и не говорим за говорим само за този 1%, а не за останалите 99% от богатството, което си поделяме съвместно. Трябва да покажем на хората какво правим ние с кохезионната политика. Хората си мислят, че кохезионната политика е свързана само с разходите. Какво е, е щяло да се случи в Европа без кохезионните без кохензионната политика. Така че трябва да покажем за какво става въпрос на гражданите, така че да могат да разберат за какво става въпрос, да разберат важните неща, а не само да повтарят старата мантра, мантра ние само плащаме, а нищо не получаваме трябва да има справедливо разпределяне на богатството. В противен случай, когато говорим за конкуренция, има несправедливо разпределяне на средствата. Има различни нива, където има съревнование. Ако конкуренцията е приемлива, ще може и кохезионната политика да се изпълнява както трябва. Има много важни неща, които трябва да бъдат обсъждани в рамките на отделните политики. Не трябва да се концентрираме само върху бедните страни, които имат проблеми с прехода и в отделни региони, в които има проблеми. Не значи, че най-богатите държави няма да бъдат обхванати от този преходен период. Ние решихме да дадем възможност на всички държави членки да участват. В Италия знаете, че има големи производствени инсталации. Италия има възможност, възоснова на средства, с които разполага, да си помогне сама. Възоснова на БВП на глава от населението. така че могат да се предвидят средства за Полша, за Чехия, за Румъния, за да им се окаже подкрепа. Ние решихме да има все пак някакъв баланс. Вие може да обсъдите обаче самата формула, да обсъдите нещата. Страни като Германия които са решили да са нетни платци, въпреки всичко могат да получат подкрепа за някои от бедните си региони. Но тази подкрепа трябва да бъде съобразена с нивото на благосъстояние на самата държава. Ние не искахме да изключваме никого. Това беше нашия избор. Дори и в Италия, в седмата по големина економика, има проблем, по който трябва да се работи и да се окаже подкрепа на някои региони, за да се справят с този преход. Това е един вид, реш... това е едно решение, което може би е, не е най-доброто. Винаги ще има и по-добро, но може да го анализирате и да го оцените. Когато извършихме първия анализ на регионите, които са под и над средното ниво в Европа, ние използвахме над 2. След това обаче, когато е, говорихме за отделните региони, използвахме над 3. Тогава, когато говорих нещо, не се изказах е, точно както трябва. Аз се поставям и от другата страна. Ние ще трябва да го направим и ще трябва да да изкусорим работния е, дневен ред за да можем да обхванем различните елементи. Но тук говорим все пак и за въпрос на избор. Избор да се комбинират необходимостта от подкрепа с е, капацитет на съответната държава, членка. Понякога регионалните отделните региони не са толкова богати, колкото е богата самата държава като цяло трябва да, говорим, да кажем, че тук нещата са много сложни, не е така просто и се опитваме да постигнем възможно най-доброто, което е възможно. Благодаря за изчерпателния отговор. Сега им, думата имат зелените. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря ви и всичко хубаво през новата година. Желая ви много издръжливост и търпение при изпълнението на всички ангажименти по оказионната политика. Вие а, имате нашата пълна подкрепа. Вие казахте, че не може всичко да бъде обхванато от една програма. Вие казахте, че има различни инструменти, с които разполагаме за е, е, самата кохезионна политика. И това може би е правилният подход. Относно справедливия преход. До сега разбрах, че има един инструмент, който се концентрира най-вече върху въгледобивния сектор и спирането на въгледобива. Вие казахте, че че се работи на парче, на едно място се работи за смяна на, е, е, е, на добив на енергоисточници на друго място. Малко са разпокъсани нещата. Вие казахте, че не трябва да се работи така. Вие казахте, че фонда трябва да се използва за хората на място, които са уязвими и ще бъдат засегнати от спирането на въгледобива когато се инвестира повече и че трябва да се инвестира повече в възобновяеми източници на енергия. В крайна сметка не трябва ли да се стигне до една инвестиционна програма, която да не обхваща не само големите а, концерни и предприятия, вие казахте, че това не е вашата цел, но има ли конкретни някакви предложения как да се подпомогнат хората на място да им се окаже социална подкрепа. И има и задължителна част за разходите по ЕФРА за постигането на целите по Зелена Европа. Не трябва ли и те да бъдат разгледани? Благодаря ви. Мадам комисар. Госпожо комисар, имате думата. Благодаря ви. Ще ви отговоря като кажа, че да, фокуса е върху регионите, но не само върху регионите, които зависят от въглища, лигнитни въглища и други видове твърди изкопаеми вещества. И трябва да се предвиди преход за тези региони. Не говорим само за добиве на минерали. Ние смятаме, че не трябва да има само инструмент, който дава възможност да затварят въгледобивните мини и отделни а, промишлени предприятия. Ние смятаме, че ако има определен отрасъл, който използва много замърсяващи енергоисточници, трябва да се окаже подкрепа, така че производството да стане по-екологосъобразно и да не се премахнат всички работни места. Вие споменахте нещо, което е много важно – дали трябва да разпръскваме средствата или трябва да а, сме малко по-концентрирани. Дали трябва да извършваме предложения, кои региони точно да бъдат обхванати. Водим разговори с държавите членки, с комисията и в рамките на семестъра ние ще включим кои области ще бъдат взети предвид, за да се фокусираме върху разрешаването на проблемите точно там. Ще проведем разговори и ем, трябва да се спрем на регионите е, не само в които има интензивни производства, които замърсяват, но да се фокусираме върху регионите, които са бедни. Тук имам предвид региони в Полша, тук имаме предвид и Западна Македония в Гърция. Посетили сме вече този регион в Гърция. Това са региони, които са изостанали в развитието си и те нямат много альтернативи, много зависят от а, тези производствени дейности, които се предвижва, предвижда да бъдат прекъснати. Трябва ли да се концентрираме само върху тези региони? Според мен трябва да е така. Не трябва обаче да разпръскваме средствата по на различни места в малки региони. Трябва да се изготви план за определения регион, много внимателно да се изготви този план, да се обсъди с комисията и той да включва всичките измерения. Не е лесно, но не е невъзможно. Трябва да се комбинират средствата, които идват от фонда за справедливия преход, като посредством него може да се допълни финансирането на национално ниво, да, да, средствата от фонда за справедливия преход да се комбинират с средствата на, от социалния фонд, от който се разходва на местно ниво. Ще е, оказваме подкрепа на за, за преквалификация на персонала. Ще предвидим стимули за малките и средните предприятия. Може би ще окажем подкрепа на хора от академичните среди, които искат да започнат някакъв бизнес. С тези средства ръцете са ви развързани. Имате възможност да инвестирате, да си подреждате приоритетите, така че а, те да се насочат върху изпълнението на различни проекти или пък може да а, градите инфраструктура, може да създавате външни връзки между тези региони и други региони, така че да се разрастват. Вие може да си напаснате нещата така, а, че да отговарят на ситуацията на място. Освен кредитите, е, имате и други възможности <clears throat> като финансиране от Европейската банка. Европейската инвестиционна банка. Разбира се, трябва да се знае точно докъде трябва да се стигне. Трябва да се работи отдолу нагоре, а не отгоре надолу. Това е предложението ни в общи линии. Сега вие, държавите членки, регионалните власти, трябва да работите по тези планове, така че да ам, бъдат предвидени всички подробности и особености. Не казвам, че това е единственото най-добро решение, но трябва да се работи по него. Благодаря ви. Благодаря. И бих казал, че парламентът следва да поеме своята роля като законодател и нашата комисия Реджи е напълно мобилизирана. Приключихме първият кръг с въпроси на координаторите и много се радвам, че тук е нашия приятел Енрико Роси, заместник председател на конференцията на периферните морски региони и президент на регион Тоскана в Италия. Сега ще дам думата на колегата Енрико Роси, преди да дам преди да продължим дебата с другите членове. Благодаря ви за тази възможност. Много е важно това, че регионите трябва да участват заедно с комисията и парламента. Аз съм съгласен с комисаря за това, че регионите трябва да участват активно в работата с фондовете в посока на Зеления пакт и Зеления преход финансовите институции, банките трябва да участват, тъй като става дума за комплексна политика. Имам обаче някои притеснения. Чуваме да се говори за 7,5 милиарда допълнително. Те са допълнително допълнителни или пък е, в противен случай има опасност от съкръщения в политиката за сближаване в допълнение към вече направените нашият е, е, председател изрази много ясно притеснение. Аз съм убеден, че фондовете за регионите трябва да бъдат насочени към зеления а, е, курс. Това са било за иновации, е, за селско стопанство, технологии. Тъкмо по това аз съм убеден, че ако бъдат взети други средства от фондовете за кохезионна политика за други цели, ще се окажем с недостатъчни средства за тази политика. Чувам да се говори за свежи средства, но откъде ще дойдат тези средства? Въпросът, който аз искам да задам с, във връзка с големите ангажименти за екологичния преход е дали в Европа не трябва да обсъдим варианта за европейски данък. И имам предвид работата на групата Монти. Те набелязаха една възможност за осигуряване на независимост, автономност на Европейския съюз. И накрая още нещо. На мен ми се струва, че необходимостта да се върви към категорични мерки срещу климатичните изменения е абсолютна. Само, че има опасност да подценим последиците от този преход върху заетостта и пазара на труда. Нещата няма да са много прости. Преходът трябва да бъде регулиран или пък, както стана с, с а, глобализацията, цената ще бъде платена от работещите. Имам предвид работещите в мините, но също и в автомобилостроеното. Как ще осигурим справедлив преход а, от, един, от едно работно място към друго? Обучението достатъчно ли има нужда от други инструменти? и а, как може, и каква подкрепа можем да окажем на нашите региони в областта на заетостта. Благодаря. Благодаря. I think you are absolutely right in the points that you mentioned. Абсолютно сте прав в това, което казахте. Разбира се, първия въпрос е свързан с това, че имаме нужда от повече ресурси в бюджета. Да, така е. Имаме нужда от нови, свежи средства и това е така. Комисията предложи част от въглеродния данък да се използва именно като собствено средство. Това е въпрос, който предстои да се обсъжда. Аз вече го споменах. Не знам дали бяхте тук, но аз споменах, че е невъзможно при това ниво на интеграция на Европа и с оглед на, разли... на вътрешните различия и конкуренцията, не можем да функционираме с бюджет по 1% и говорим за, 0, за 1,07, 1,03 но всъщност това е измерение, което е несъразмерно с оглед на интеграцията. Да, това е дебат, който, в който да участват всички европейци. Трябва да бъдат много откровени. Помня предложението на Марио Монти е, помня, че обсъждахме данъка върху финансовия сектор, говорихме за данъка върху пластмасата. Има няколко хипотези. Но, дори бюджета да е по-голям, ще, има, ще трябва да мобилизираме частни средства. Аз вече се занимах с втория ви въпрос. Присъствието на Европа в глобализирания свят и как да го регулираме така, че да не загубим работните места и да изнесем замасяващата част на економиката. Търговската политика, но и индустриалната политика трябва да се занимаят много внимателно с този въпрос. Аз отдавна казвам, че трябва да има секторни показатели, но разбира се, имаме нужда от въглероден данък на границата, но не смятам, че дори и европейските фирми не поемат квоти, те, ще, те могат да използват подизпълнители. И не искаме да се стигне до там, че да се изнасят работни места. Крайният резултат ще бъде отрицателен и за това подходът трябва да бъде много прецизен, много внимателен и присъствие на Европа в глобализирания свят, за да не изнасяме замърсяване и работни места. Всичко това са въпроси, които много ме вълнуват и притесняват. Всички ние трябва да седнем заедно и да се опитаме да направим така, че да спечели и планетата, и хората. Благодаря. Почти 15 души са се записали за изказване. Ще помоля всички да положат усилие да бъдат по-стегнати във въпросите. Педро Маркес от групата на силисте, първия, който има думата. Благодаря, господин председател. Ще говоря на португалски, тъй като това е родния ни език с госпожа комисар. Госпожо комисар, за мен е удоволствие че имахме, че, че ще имаме възможност да работим заедно през, последни, през следващите 5 години. И интензивността на съвместната ни работа ще определи успеха, който ще постигнем. Констанс Крел спомена един от най-тревожните въпроси за момента. А именно в миналото преходът, който ще трябва да извършат някои региони след 2020 година. Съветът блокира дискусиите по МФР. Искам да се спра на фонда за справедлив преход и да подчертая, че Зеленият пакт съдържа конкретни предложения за финансиране и излезе с идеята за зелено финансиране. Тук е председателят на периферните морски региони и аз използвам тази възможност да повторя, че е необходимо да получим свежи пари говорим за допълнителни средства към първоначалното предложение на комисията. Все още не сме чули съветът да каже, че ще се съгласи да води преговори въз основа на предложението на комисията. Ако те не са готови да, зап... да водим разговори, не можем да говорим за свежи пари. Когато приемем новата МФР, ще трябва да приемем нови собствени средства, например въглеродния данък на границата. По, тогава ще можем наистина да говорим за свежи пари, ако нямаме такава гаранция и ако комуникационната политика говори красиво за посредни средства, но средствата са под амбициите ни, ние е, просто ще бъдем изправени пред едно отчаяние. Нека сега да премина към е, друг въпрос. Ако погледнем предложенията на комисията, смятаме, че в регламент, че в това, което предава комисията, има много положителни елементи. Разбира се, има и повод за тревога. В много от програмите има бюрокрация. И също така в, в, в програмите за териториално сближаване трябва да участват служби на комисията, а територи регионите всъщност могат да изграждат регионалната си политика самостоятелно и могат да се обръщат към техническите служби на комисията тогава, когато това е необходимо. И по силата на това съвместно управление регионите разработиха много добри свои програми, защо има нужда от централизиран подход, е, след като е, представителите на регионите познават най-добре неговата специфика. И накрая искам да спомена, че е много важно да се направи връзка между фонда за справедлив преход и механизма за справедлив е, преход. Това ще доведе до мобилизиране на сериозни средства. Най-бедните региони имат нужда от, тези, от фонда за справедлив преход особено там, където има опасност от недостиг на частните инвестиции. Какви гаранции имаме, че ще се използват частни средства в по-бедните региони, в които степента на риск е по-висока? Благодаря. сега заместник председател на Европейския парламент. Благодаря. Добре дошъл на бившия ни колега и приятел Елиза Ферейра в Комисията по регионално развитие. Помня една, един израз, който употребихте по време на изслушването ви. Преди комисията да даде зелена светлина, вие дойдехте при мен и ми казахте, че е, поемам ангажимент да се боря в рамките на комисията за най-големия възможен бюджет. И сега дойде момента на истината. Предложението на комисията няма да може да финансира самите целите, поставени от самата комисия. И това, и, и това което се предлага, е много по-малко от онова, което комисията иска, а и съветът иска средства, предложените от вас средства да се съкратят. А без друго, средствата на комисията са крайно недостатъчни за сближаването. Както знаем, пътя към Ада е послан с добри намерения. В крайна сметка, всичко опира до цифрите. Предложението на комисията за следващата многогодишна финансова рамка е 11 предвижда 11% по-малко за сближаване. Е, минус 7% за социалния фонд. Е, как ще изпълним е, целите, които вие сама поставяте с тези нищожни суми? Вие обещахте, че ще бъдете на наша страна и ще се борите за увеличаване на средствата. През последните години социалното и териториално неравенство се задълбочи. Още два въпроса. Когато представихте фонда за справедлив фонд, казахте, че 7,5 милиарда са свежи пари, но комисията пре... предложи съкръщения на стойност 30 милиона – аз мисля, че ето от тук трябваше да дойдат свежите пари. Това са моите страхове. Може би ще коментирате това. Имаме райони, които имат нужда от подпомагане от фонда за справедлив преход. Смятате ли, че могат да се предоставя средства за за намаляване на безработицата в цял регион, като например в Северна Македония. Друг проблем е възрастта на безработните. Благодаря. Благодаря, ще говоря испански. Благодаря. Радвам се, че сте тук, госпожо комисар. Ще бъда кратка, тъй като и други колеги искат да се изкажат. Ще споделя най-напред едно мнение. След това ще задам въпроса ви. Въпроса си вие казахте, че ние трябва да излезем извън рамките на старата политика, но в но на, на практика хората смятат, че политиката на сближаване е твърде далеч от тях. Тази политика трябва да стане по-видима и като цяло да подобрим комуникацията с гражданите. Видно е, че ние изразходваме милиарди средства на дънакоплаците, но а, хората не винаги виждат въздействието и ефекта на тези средства. може би трябва да се насочим към дейности, които имат пряко отражение върху ежедневието на хората, като МСП в селските райони, например. В Испания тримесечен платежен период се изплаща в рамките на 9 месеца, така че нека да се обърне внимание на това. Така че кохезионната политика да стане по-видима и хората да видят действително какво носи тя. Благодаря, Паскал Аримон. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо комисар, искам да ви пожелая всичко добро за 2020 година и а, се надяваме, че в а, края на годината а, банковата банковите сметки ще, ще набъбнат значително. В крайна сметка до това опират нещата, колкото и да си говорим колкото и а, да изпиваме нещата юридическа гледна точка, нищо няма да се постигне, ако ам, парите не бъдат предоставени. Иначе можем да си говорим много по, зла, по Зеления пакт, за това, че много неща трябва да бъдат направени, но нищо няма да е възможно без да се предоставят необходимите финансови средства. Дали ще бъдат прехвърляни от други пера или по друг начин. Трябва да действаме енергично, трябва да сме ам, конкретни в действията си. Кохезионната политика е част от а, новия зелен пакт. не трябва да допускаме съвета да протака нещата до края на 2020 година. По този начин не си правим добра услуга не само на самите себе си, но и на самите бенефициери, на хората, които очакват да получат средства. Не искам да се стига до там. Не трябва да позволяваме на съвета да действа по този начин. Няма да се връщам на нещата, които вече бяха казани. Имам три конкретни въпроса в момента. В момента кохезионната политика не допринася за бързото възстановяване на средствата, когато те са изплатени неправомерно, така че тази квота за възстановяване на средствата не е много висока. По какъв начин ще се действа в бъдеще и да се да могат средствата да бъдат възстановявани много бързо. Може би да се получим от грешките си в момента и да можем да разрешим този проблем по-добре в бъдеще в рамките на... Uh, в рамките на едно ново ам, търговско споразумение. Относно твърдите горива, изцяло съм на ваша страна. Но как изглеждат нещата, свързани с газа? Имаме ли ние необходимите структури? Имаме нужда от инфраструктура, за да можем да ам, извършим този преход. Имаме нужда от инфраструктура за а, преноса на водород ам, също така. Тези капацитети липсват в много държави членки. Липсва капацитет и искам да чуя нещо от вас и по този въпрос. Благодаря, Паскал. Мисля, че всички тези а, идеи са познати. Много хубави въпроси чухме. Сега а, колегите от Зелените имат думата. Oui. Si je peux. Merci. Euh. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Аз съм част от а, депутатите, които са силно а, заинтригувани и държат на въпросите, които а, се засякват от а, тази нова политика за прехода и а, как се съчетава всичко това за различни, в различните територии и региони на Европейския съюз. Въпросът е дали сте готови за исканията и предизвикателствата. които ще проистъкат от всички тези усилия. На следващо място, директното участие, прякото участие на регионите, аз съм изключително ам, озадачен от това, че вече не съществуват такива а, начини на дискусия, а, дебати, които да са регулярни с а, съответната цел. Благодаря. Франсуа има думата нашата колега, която може би е излезна от залата. Да, просто искам да, произ... да поправя произношението на моето име. Благодаря, госпожо комисар. Надявам се, че ще бъде положителна годината, но от гледна точка на бюджета тя ще бъде трудна. Веднъж вие казахте, че ще защитите кохезионната политика, политиката на сближаването и принципите на партньорство. Ние се надяваме, че това обещание ще се превърне в реалност по отношение на политиката по сближаване, както и фонда за справедлив преход. И нито един регион няма да бъде изоставен назад. Вие обещахте да се подкрепи тази политика. Има много сериозни предизвикателства по отношение на климата, това е ясно. Но има и много спорни въпроси. Сумите по фонда, принципите за разпределение, приоритетите за финансиране. Искам да се върна на въпроса, повдигнат от преждеговорящия. Климатичната неутралност и съветът и госпожо комисар, вие казахте, че държавите членки имат различни изходни позиции и трябва да имат свобода по отношение на решението за своя енергиен микс. Защо тогава решихте да ограничите обхвата на този фонд и защо решихте да изключите газовата инфраструктура от този фонд? Благодаря. Наистина много често се случва така, че трябва да ограничим времето. Знам, много добре ми е познато колко е неприятно това, затова се извинявам. Преминаваме към следващия колега. госпожо комисар. Благодаря за всичко, което казахте. Мисля, че съвсем правилно очертавате редица проблеми, особено проблема с парите. И тук бих, е, бих искал да е, подчертая, че все пак става въпрос за известно лицемерие от страна на правителството, които се опитват да направят повече с по-малко. Няма как да се получи това. И не може да се прехвърля отговорността на другите действащи лица в Европа. Един много сериозен проблем, явление в Европа и в моята държава миграцията. Тя е тясно свързана с осъществяването на политиката по сближаване и ефикасността на тази политика. И вярвайте ми, без реално опростяване, както за малките и средни предприятия, така и за местните власти, което да доведе до реални, добри е, работни места, до развитие на инфраструктурата, хората няма да останат в тези региони. И след по-малко 10 години ще имаме цели територии, области, които ще, в които няма да има достатъчно население. Ето защо искам да подчертая колко е важен аспектът, свързан с а, упростяването на програмите. Друг проблем, пред който сме изправени в Европа е липсата на работна ръка. Наскоро е, говорих с министъра на европейските средства в Румъния и го попитах какъв е най-големия проблем в момента и той ми отговори, че най-големият проблем е, че предприятията, използвали, използващи европейски средства, не могат да намерят достатъчно работещи, които да наемат, за да извършат цялата тази работа, за която вече са получили европейско финансиране. Това е проблем, през който са изправени и в Испания, и на други места, така че трябва да помислим какво да направим. И накрая, нека се спра на така наречените твърди горива. Вижте, колеги, наистина добре звучи да си говорим за затваряне на мини, намаляване на а, емисии, но нека да не забравяме, че има много а, територии, в които наистина няма как да се затворят тези мини. Няма никакви альтернативи. А, може би трябва да започнем с това да се разработят а, по- а, а, чисти технологии, по-чисти филтри за изчистване, отколкото а, за такива такъв тип решения. Имам въпрос а, във връзка с липсата на работна ръка и как смятате, че може да се разреши този проблем. Благодаря. Колегата Сузана Солидарес има думата. Благодаря, господин председател. Председател, благодаря и добре дошла, госпожо комисар. Искам да се върна на е, Фонда за справедлив е, преход. Той е много важен, за да може да се намали и въглеродната е, промишленост в Европа. Има региони, които вече са направили много сериозни инвестиции а, за да намалят а, своите емисии. Испания, например. Испания е намалила и затворила а, мини, затваря а, топлоелектроцентрали, има а, много сериозен спад в заетостта, а, но въпреки това Испания всъщност получава най-малко средства от а, този фонд. Няма ли да вземем предвид а, загубата на заетост, която вече а, виждаме след началото на прехода? Това, което назначава този механизъм е, че разпределението не е свързано с а, целите. А, за климата. Не трябва ли да има някаква връзка между това да се постигнат целите за климата и получаването на средства? начина по който предоставяме средства. Не трябва ли да предоставим повече финансиране на държави, които имат по-амбициозни цели? Или какъв е принципът? Също така начините за действие по отношение на фонда за ам, раз, регионално развитие е, трябва да се съобразят преговорите, да са, ясни, да са ясни правилата, за да може държавите да се подготвят и как се съчетават. Наистина, необходимо е многодишната финансова рамка да бъде прията колкото може по-скоро. Благодаря много. Роза Демата има думата. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, добре дошла отново при нас. Аз ще задам направо въпроси, за да не губя времето. Трите стълба в фонда за справедлив преход е ефекта на лоста, който може да се окаже надценен. И ние се си задаме въпроса как да го захранваме. Да, въглероден данък, но и системата за търговия с емисии може да се използва. Говори се за 17 милиарда, които през следващите 3 години могат да се използват за климата. Защо да не ги използвам? Стигаме, стигам пак до въпроса за изчисляване на дефицита поне за мерки насочени към климата. Въпросът отново става актуален. Кое ще, откъде ще се финансира фонда? Искам да напомня на колегите, че природният газ е изкопаемо гориво и финансиране на финансиране на фонда с газ не е редно. Предвидени са 9, 29 милиона за газопроводи и не е редно да се използват обществени средства за друг източник, който променя климата. За, истични, за истинските възобновяеми източници – това е, може да се направи. Също така, аз съм от града, в който е най-голямото стоманодобивно предприятие в Европа, Таранто. Производството на стомана не се цитира в е, предложението за регламента, но чета, че може би ще трябва да се е, закрият предприятия с които а, са с висока интензивност на а, парникови газове. Говорим за предприятие, което замърсява. То а, вреди най-вече на гражданите, след това на, на работниците и на гражданите, изпъва развитието на региона. От името на движение 5 звезди ние ще се противопоставим на финансирането на замърсяващи е, индустрии. По-скоро би трябвало да се подпомага друг модел на развитие. И извеждане трябва да се извадят от експлоатация подобни замърсяващи предприятия и накрая защо да не се реализира национална оперативна програма, която да включва а, различни региони и като се направи оценка на въздействието върху околната среда а, и здравето. Ако не се предприеме нищо, хората в моя регион ще умират от замърсяване а, и от а, глад. Думата има колегата Алваро. Благодаря ви много. Господин председател, благодаря. Госпожа комисар, удоволствие за нас, че сте сред нас. Наистина, правителствата и комисарите не винаги са съгласие. Това е част от политиката която гради демокрацията. И това е наистина важна част от нея. И госпожо комисар, вие наистина се ползвате с нашата подкрепа. Знае, че ние трябва да покажем солидарност в колегиум от комисари. Това е ясно, но е хубаво да е от самото начало. Вие казахте, че се ангажирате с много важни задачи и много ни впечатлихте с а, своите обещания. Виждате каква широка подкрепа имате тук в нашата комисия. Без съмнение има истина за всички а, политически групи и това се чува въпроса за свежите средства, свежите пари. Това не е нещо, което европейците Ако имаме, искаме да има а, такива средства, ако виждахме такъв потенциал, това би било чудесно. Но има а, региони, които биват наказвани финансово. Не виждам как а, ще може да се намали а, европейския бюджет и как с този намален бюджет пак по-богатите държави получават повече. Наистина не това разбираме под понятието сближаване или кохезия. На следващо място, показаното от фонда, за фонда за справедлив преход. Знаем историята, познаваме я, знаем къде искаме да отидем. Искаме вие да сте водеща в това отношение. Вие самата поехте този ангажимент, така че пълна подкрепа. Но все пак ми се струва, че има нещо, с което трябва да сме наясно. Не можем да искаме да сме водещи и да забравяме някои от регионите. Казвал съм го преди, ще го кажа отново. Считам, че е много положително това постепенно да адаптираме политиката. Не можем да правим някакви резки промени в начина по който се осъществява политиката. В бъдеще в Португалия и навсякъде в Европа ще има региони, които нямат много въглеродни емисии, но ще имат много сериозни проблеми, да речем, напускане на населението. Трябва да има наистина фонд за справедлив преход за тези региони, които нямат огромни емисии, но имат проблеми в други области. Благодаря много, председателят. Нямаме повече време, за това се обръщам наистина към всички да направят а, усилията необходими да съкратят изказванията си, за да може след това да имаме време а, все пак и да чуем отговорите на госпожа комисаря. А, господин а, Кристоф, а, стара се да не объркам името ви. А, Юргел. Благодаря, господин председател. Каква е целта на регионалната политика? Сега говорим за териториалното сближаване. Вие ще подпомогнете. Вие казахте това във вашето а, изявление. Ще помогнете тези региони, които са победни. Радваме се на това в Полша. Вие казахте по ненапредналите региони. Не знам кои региони обаче ще могат да бъдат обхванати в Польша. Първо трябва да обмислим варианта за това какво е регион. Може да се говори за източния край на Полша или регион, в зависимост от определението. Полското а, правителство осъществява специална а, програма за а, източния регион. Има а, пет пет най-бедни воеводства в тази част на Польша. Ще има ли подкрепа за този регион? Защото ако ние спазваме всеки един от критериите, които споменахте, може да е така. От друга страна обаче, какъв е, какво е определението на справедлив преход? Какво означава справедлив според вас преход? Благодаря много. Госпожа Изабела Клок с благодарности за това, че ще бъдете кратка. Благодаря много, госпожо комисар, господин председател. Да, наистина много важни въпроси вече бяха зададени, но аз бих искала да повторя този важен въпрос. Какъв ще бъде източника на тези средства 7,5 милиарда? Откъде ще дойдат те? Подробно. Имаме тези грандиозни идеи за новия зелен курс. Много амбициозно за осъществяването на целите в климата. Но виждаме със собствените си очи какво се случва на другите континенти. Някои факти и цифри, които да споделим. В рамките на 18 месеца Китай е увеличил с 40 гигавата енергийното си потребление. В същото време останалия свят с 8,5 гигавата. Тоест ни става един а, излишък и това са тенденциите, те няма да се променят. Китай изгражда централи с 120 гигавата мощност. В този контекст каква е важността на нашите усилия за намаляване на емисиите? Ние трябва да сме отговорни, да. Аз съм полякиня и всички знаем, какво представлява нашия енергиен микс. Фонда за справедлив преход. Задавам си въпроса и се чудя, ще се намеси ли? Ще се опита ли да повлияе на нашия енергиен микс по такъв начин, че да се съчетае с свободите ни, гарантирани от договора. Да, от 4,8 до 7,5 е увеличено финансирането, но моля, те, моля ви, имайте предвид нашите специфики и национално равнище. Ние няма как да постигнем енергийна независимост. Благодаря. Каталин се поиска думата. Ще бъда съвсем кратка. Госпожо комисар, вие миналия път потвърдихте, че принципите на върховенството на закона също ще се прилагат в фонда за справедлив преход, но ние знаем много малко за механизма и допустимостта, ако може малко повече подробности. Също така, като а, комисар, вие казахте, че а, върховенството на закона няма да се отрази на е, съответни индивиди, защото те няма как да имат е, такова е, влияние. Аз като унгарски гражданин е, много се притеснявам от този, е, това ви изявление и наистина искам да попитам и много държа на това, наистина отделни хора, отделни индивиди да не им се отразява а, всичко това, но в същото време да е сигурно, че нарушенията ще бъдат преследвани и наказвани от закона. Има думата следващата ораторка, госпожо председател госпожо комисар, господин председател. Големи амбиции имаме, грандиозни програми. Европейската комисия естествено следва да извършва надежден анализ преди да се заема с тези проекти. И така, колко ще струва този економически преход? Кол, какви ще бъдат социалните разходи? Колко ще страдат хората? Няма ли да свидетелстваме, да станем свидетели на огромни увеличения на а, цените на енергетиката? Това са все въпроси, които остават без отговор. А знаете, че нуждите в държавите членки са огромни, особено тези държави членки, които имат много а, ниско БВП на глава от населението, като Польша, например, и където енергийния микс включва и а, въглешни източници на енергия. А, говорим за е, неутралитет до 2300 и трябва да се инвестират 108 милиарда годишно. В сравнение с тези суми 7,5 милиарда е нищо, ако ми позволите. Смешна сума, ако мога така да се изразя. Говорим за кредити, заеми, частни инвестиции. Знаем, че в този смисъл фонда няма да има реално а, отражение върху справедливия преход. Така че въпросът е всъщност какво имате предвид? Каква е реалната цел на Европейската комисия? На мен ми се струва, че вървим директно към катастрофата, към много неприятни обстоятелства. Всъщност ми се струва, че ще спомогнем за доходите на международни предприятия и трети държави. Някои от колегите цитираха важни статистически данни. Ние правим огромни жертви, включително в Польша ние наистина правим огромни усилия и в сравнение с това, на фона на това, което се е, случва в Китай, това на нищо не прилича. Благодаря. Следващата ораторка, госпожа Кутажа. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че сте сред нас. Спомням си как бяхте тук в парламента на изслушването ви и как казахте, че никой няма да бъде изоставен. Някои колеги вече споменаха фонда за справедлив преход, затова аз искам да се спра на някои други елементи. Комисията има доклад за измерението за пола на тази политика. Ние сме изключително чувствителни към политиката, свързана с социопола. В нашата комисия по регионалните въпроси подчертахме важността на по-конкретни средства и механизми за способстване на доброто отразяване на кохезионната политика в областта на пола и равенството между половете. От ваша гледна точка, как вървят преговорите във връзка с новата рамка за кохезионната политика, отчитайки този аспект и също така говоряки за европейския семестър, някои от специфичните препоръки, за държавите включват и теми свързани с участието на жените на пазара, на труда и също така родителския отпуск. Имате ли други идеи и цели в тази област, свързана с социопол? Благодаря и ви желая успех във вашата работа. Благодаря. Остават трима желащи да вземат думата което а, приключваме с а, изказванията. Колегата Миде, колегата Мартин и Гарсия. И след това а, приключваме с въпросите към госпожа комисаря. Заповядайте. Италиански Саше. Mesi di intensi negoziati през следващите месеци има много предизвикателства пред нас. Политика, която независимо от ползда през последните години е поставя все повече се поставя под въпрос. Виждаме, че предложението за бюджет предвижда значителни съкръщения на политиката на сближаване. Това е последния подход, който говори за пълно незачитане на интересите на местните общности и на гражданите. Подобна перспектива със сигурност е тревожна за страни като Италия. Там ще бъдат намалени програми, съфинансирани от европейските фондове. Имам предвид съкръщения за програмата Интерек това ще създаде трудности за много програми с транснационален и междурегионален характер. Те са от жизнено значение за развитие на регионите. Аз представлявам Венето и е, Венеция, Джулия. Това са гранични региони. Интерек даде възможност да засилим териториалното сътрудничество с европейски съседи, възоснова на редица проекти. Създаде се сериозна допълнителна стойност за седните региони. Ето защо, с оглед на очакваните съкръщения, комисията готова ли е да осигури допълнителна подкрепа за Интерек? Благодаря. Благодаря за тези кратки въпроси. Благодаря, господин председателю, госпожо комисар. Благодаря ви, че сте тук сред нас. Благодаря ви за вашите отговори и вие чухте, че колегите имат много безпокойства, свързани с бъдещето. Притесняваме се дали ще получим достатъчно, повече или по-малко как ще бъдат преодоляни всички трудности, свързани с достъпа до фондовете. В момента се предприемат действия, свързани с съответните регламенти. Как можем да преодолеем този проблем с недостъпността до средствата по фондовете? За това, че няма никаква гъвкавост. Колегите ем, казаха, че не можем да си позволим да протакаме нещата. Има много региони, които имат нужда от сближаване, от кохезия. Трябва да знаем ем, от какво имат нужда те и как да ускорим действията. Много неща бяха казани. Има много проблеми с обезлюдяването на регионите. Говорихме и за Зеления пакт. Той се представя като голяма възможност и дава възможност да бъдат комбинирани различни политики. Това от една страна. Когато говорим за регионите и за държавите членки, трябва да кажем, че не всички тръгват от едно и също ниво. Трябва да видим по какъв начин тези допълнителни фондове могат да допринесат за изпълнението на екологосъобразните политики и да се стигне до изпълнението на Зеления пакт. Ще кажа нещо и по ам, Фонда за справедлив преход. В Испания има региони, в а, които емисиите са м, значителни и а, се използват много въглища в тези региони. Такива региони трябва да могат да се възползват от фондовете. Подяно бях вчера там и а, разбира се, там се инвестира в а, екологични енергоисточници. След 5 години а, е постигнат 20% от целият дял – но това не е достатъчно. Затова казвам, че такива региони също трябва да бъдат обхванати от механизма за фонда за справедлив преход. Какво мислите вие или имате друга гледна точка? Благодаря ви. Много ем, конкретни бяха въпросите ви. Благодаря, госпожа Гарсия Муньос. Благодаря, господин председателю. Мислех, че името ми ще бъде и споменато по-рано, но както и да е. Относно плана за устойчиво инвестиране, там се предвиждат милиарди евро. В допълнение фонда за справедлив преход, тези средства са необходими за да се окаже подкрепа на региони, които ще бъдат най-тежко засегнати, включително и регион, от който произхождам аз. Така че въздействието на всяка една мярка трябва да бъде компенсирано. В противен случай може да се стигне до значителни проблеми. В някои региони е, има общности от, да речем, 4000 души, в, е, които зависят от е, минодобива. Има и по-големи общности в някои региони. Не може да наказвате хората за това, че се изкарват хляба. Някои колеги вече го казаха. Трябва да се даде възможност за ам, други възможност за друг начин да се изкарват прехраната тези хора. Трябва да има адекватни мерки, ам, предвидени за регионите, които са застрашени Колега тук спомена и обезлюдяването, което също е проблем. Демографските предизвикателства също трябва да бъдат обхванати. Това трябва да бъде споменато и в... Това трябва да бъде предвидено в фонда за справедлив преход. Ще вземете всичко това предвид, госпожо комисар. Стигаме до края на изказванията от депутатите. Не ви правим кой знае какъв подарък, защото въпросите са огромни, са многобройни. Имате 15 минути, за да отговорите. но трябва да кажа, че много от отговорите вече бяха дадени, когато отговаряхте на координаторите и може би за нас ще бъде полезно да чуем онова, което не е било обект на внимание по време на първия кръг. Сега ви давам думата за между 15 и 20 минути. Благодаря. По-добре да обобщя някои от въпросите, които бяха зададени от няколко депутати. Както вие споменахте, господин председателю, някои теми вече са били засягани. Относно свежите средства. Това е нещо, което вече е било обсъждано. Ролята на комисията е да изготви предложението и след това с законодателите трябва да вземат решение. Комисията предлага, след това с законодателите решават. Предложението на комисията имаше за цел, както ви обещах, да гарантира, че това, което предлагаме е предоставянето на свежи средства в размер на 7,5 милиарда евро. Това е много повече от 4 милиарда и половина, които бяха предложени от парламента. Това са средства, които са в допълнение към предложението на Европейската комисия за кохезионната политика за 2018 година. Аз се боря за това, вие също, но сега топката не е в нашето поле. На комисията е в полето на съзаконодателите. Нека да сме ясни по този въпрос. Сега е дошъл момент да се окаже натиск върху държавите членки, така че те да, да, да се доближат до позицията, изразена в предложението на парламента. Аз обещах, че ще се боря за постигане на възможно най-много. Правя го. Говорим за регламент, който е в допълнение към всичко останало, но топката вече не е в полето на комисията, в полето на съзаконодателите. Смятам, че изпълних обещанието си. Димитри и други колеги го споменаха. Няма две мнения по този въпрос. Ще продължа на португалски, за да говоря на колегата от Португалия Педро Маркош. Относно прехода между фондовете, трябва да се работи по прехода от един към друг фонд. Има предложение да се гарантира, че няма да се отслаби натиска, който се упражнява върху съвета по време на преговорите. Не трябва да се създава нестабилност посредством временните мерки. Можем да работим по нови стратегии, както казахте. Нещо друго. За това по какъв начин може да се действа, когато проблемите се задълбочат? По какъв начин могат да се отпуснат средства? не на последно място и от е, е и Б, така че да се намали нивото на риск при изпълнението на проекти. Целта е следната. Посредством фонда за справедлив преход разполагаме с една отворена врата. Предоставяме гаранции на прое... за проектите. Европейската инвестиционна банка също ще даде своя дан и вие може да е, следвате неща, да следите нещата отблизо. Сега, имаше и друг въпрос. Ясно е, че е, трябва нещата да са по-осезаеми, да се вижда какво правим. Държавите членки са наред сега и трябва да обясним на гражданите какво правим с структурните фондове, така че а, хората като излязат на улиците, да знаят точно за какво демонстрират. Не винаги да се говори за 0,7, 0,3. Хората въобще не знаят за какво означава това. Трябва да се дават примери на гражданите и да казват, ето това е постигнато с кохезионната политика и кой може да го направи по-добре от самите депутати, които са избраници на народа. Е, друг въпрос, зададен от друг колега, също въпросът с газа. Фонда за справедлив преход е, има за цел да засегне социалните проблеми и е, диверсификация на економическо и промишлено ниво. Не говорим само за газа. Газът е нещо, което може да бъде включено в регионалния план. И ако е включено, може да бъде финансирано от втория стълб от механизма за инвестиране в Европейския съюз. газа не е самоцел и не трябва да се инвестира само в газ, а да, да се инвестира в пакет от мерки, които включват газа като вариант. Имаше и друг елемент. Съгласна съм с колегата, който каза, мисля, че господин Буда беше това, който спомена, че трябва да се извърши опростяване. Много усилия сме положили, за да опростим процедурите. И нека да видим <clears throat> дали ам, парламентът ще ам, е съгласен. Колегата Переш каза, че няма цели свързани с климата. Напротив, има такива цели. В плана се съдържа мярка, която предвижда изготвянето на отделни планове от държавите членки. Всеки регион трябва да предостави план, който да е съвместим. Всичко трябва да е включено в този план. Справянето с глобалното затопляне може да бъде възможно само ако е заложен като мярка във, всяка, във всеки един план. Относно друг въпрос, който беше зададен. Трябва да кажа, че трябва да използваме ETS, схемата за търговия с емисии и други фондове, за да а, ам, съберем допълнително средства. относно регионалните политики, те не се свежат само до а, фонда за справедлив преход или до фонда за регионално развитие. Не означава, че останалите проблеми на регионално ниво не могат да бъдат обхванати от другите фондове. Двама колеги от Полша зададоха интересни въпроси. Следващата седмица ще съм в Полша. Не смятаме, че това е европейска позиция. Това е естествен преход и когато се опитваме да поддържаме тези дейности, видях какво се случва в Гърция. Губят се средства всеки ден. По-добре да се справим с прехода, отколкото да се правим, че нищо не се случва, да се затворим в себе си и да не искаме промяна. Тук са засегнат и стоманодобива, корабостроенето, текстилната промишленост и така нататък. Трябва да се направи нещо така, че да станем независими от енергийна гледна точка. Това е важно и за гражданите, и за работодателите. Имам още една минута, за да свърша. Относно равенството на половете, много при сърце взимам тази тема. Имаме и средства, които предвиждат а, и действия по този въпрос. Трябва да видим по какъв по-ясен начин да предвидим и равенството на половете в цялостната програма. Няма да се спирам на всички въпроси, защото смятам, че като цяло беше отговорено на всички въпроси, но може да разчитате винаги на мен. По всяко време съм готова да дойда тук и да говоря с вас. Не казвам, че прехода е нещо просто. Ние се опитваме да овладеем този преход по възможно най-добрия начин. Ние сме готови да чуем вашите предложения, свързани с механизма за справедлив преход. Благодаря ви много. Госпожо комисар, от името на всички мои колеги искам да ви благодаря за много точните отговори, които дадахте на не по-малко точни въпроси. Ето така гледаме ние на диалога, който трябва да се води между нашата комисия и вас. Почти всички въпроси бяха свързани с Фонда за справедлив преход. Това означава, че нашата комисия е, е, е изцяло ангажирана с законодателната работа по това досие. Въглеродът е зададе структурата на европейската економика от индустриалната революция. Европейския съюз сега е на прага на нова революция – и ние приехме с удовлетворение предложението на, на комисията, но ще направим усилия да усъвършенствам всичко онова, на което сме свидетели в момента на съвета, и това е причината, поради която взехме решение на координаторски съвет да окажем натиск върху съвета. И ще кажем на съвета, и съм сигурен, че ще споделите моето мнение, че политиката на сближаване не е политика от на миналото. Това не е традиционна в кавички политика. Не гледам на нещата така. Политиката на сближаването е политика на бъдещето. След Брексит имаме, все по, имаме повече, от когато и да било нужда от политиката на сближаване. Ние поехме вече предизвикателството на политиката за противодействие на климатичните изменения и то преди да изчакаме Зеления пакт. Ние сме готови да работим за модернизация и упростяване на тази политика, за да може добавената и стойност да се открои още по-пълно. И това моят апел към комисията, аз ще го представя в писмен вид, е да разработите възоснова на предложението на финансовото председателство отговор на въпроса какво ще означава това от гледна точка на загуби. Ние сме поели ангажименти, не искаме да представяме само цифри, които не говорят нищо. Минус 7%